Драги колеги, ако обичате, заемете местата си. Започва заседанието. Предполагам, че дневния ред не създава някакви проблеми, но бих искал да внеса някои доуточнения. Е, според е, дневния ред е, има две допълнения. Те са ви раздадени. Господин Гайер по доклад по спешност господин Гайер, е, доклад за мобилизация на резерва. Това е един елемент от е, преговорните точки в, е, по бюджета за 2018. След това 33-та точка е, инструмента за, предварит, за пред е, присъдителни инструмент за Турция е, става дума за плащания по време на, на преговорите. Предполагам, че е, това е включено, за да бъдат разсеяни някои съмнения. И така, приете дневния ред. Точка 18. Отчет по финансовия регламент и трило, три, тристранните срещи. Пета точка. 19 е, точка ще се разглежда днес в 17 е, часа 17.30. Ако нямате някакви бележки, е, да приемем, че дневният ред е одобрен в този му вид. Две съобщения. Проект за решение на координаторите за 9 октомври е, ви е съобщено вече. Включено е в е, е, протокола на събранието. Е, тези е, решения са прияти, смятам. Заседанието днес след ще започне в 14.30, тъй като е, до сега за е, това е нов момент. До сега започвахме в 15, този път е, е ще започнем 14.30 и ще завършим в 18.30 е, точно, е, тъй като е, в е, Брюксел е, се провежда седмица, така наречената Skills Week, седмица за уменията и ще ви представи пилотен проект за чирачеството и стажовете в Европа. Протоколите на, от заседанията на 30, 33 и 26 август и 26 септември се, се приемат. Предполагам, че нямате забележки. И е, в такъв случай считам, е, че те са, се приемат. Сега стигам до заключение на е, заседанието за помирителното заседание между съвета и Европейския парламент. Съгласието е постигнато през нощта, петък също събота, до 4 часа сутринта са преговарили Е, перспективите за стигане на съгласие е доста е, мрачна, е, за да се постигне баланс между парламента и съвета. И е, разпределението, което е, е около което ви се бяха споразумели, е един вид е, Библия, е, свещен текст, който обаче в случая е, е нарушен, червената линия е преминалата и е, в момента всичко е, е в е, мъртва точка. По-скоро парламента иска рестриктивно тълкуване интереса е да се запази резерва за е, непредвидени обстоятелства, е, което означава бъдещото продължаване на фонда за беженците е, от Сирия в Турция. Първоначално се смяташе, че европейския бюджет ще отпуска по 3 милиарда той го прави вече, но един втори транш е, от 2018 трябва да бъде отпуснат и е, бюджета, но бюджетът е предвиден за това е ограничен е, с 1 милиард. Е, държавите членки трябва да допринесат допълнително още 2 милиарда европейския, е, но е, вероятността това да стане доста е, малка, така че Европейски съюз трябва да намери тези 3 милиарда което означава, че трябва да се запази един марш от около 3 милиарда. И бюджета по този бюджета, който с който разполагаме, всъщност е един е погрешния бюджет. Е, е, успяхме да преодолеем това е, препятствие със съгласието на Етингер като следствие от това е, е, бюджетните органи са свободни да решат е, каква ще бъде годишната процедура по кредитите трябва да засилим линия 1А като приоритет. Хоризонт 2020, Еразъм, Косме не могат да бъдат да получат средства в същия обем. Рубрика 1А е, предвижда 500 милиона марш. Получихме също така и по, рубрик, по линия 1Б, допълнителна инициативата за младежка заетост, това са е, кредити, предвид, е, предложени от комисията. Е, предложението е да има фронтлоудинг и линия 4 за предприсъединителните линия фонд за Турция предвижда 4 милиарда евро Говори се за пилотен проект е, на стойност 100 милиона евро. Парламента е, всъщност е възстановил е, мнозинството си. Е, с е, мога да ви кажа, че е, баланса е безспорно положителен. Е, и съвета и комисията е, излизат с принципни аргументи, че тази година предстои е, преглед е, на е, многодишна финансова рамка, Брексит, фонда за Турция и резултата, който получихме, не е очудващ за нас целта ни беше да не увеличаваме разходите, публичните разходи, защото общественото мнение е, е иска точно това. Е, защото е, всъщност ние готвим бъдещето на Европа и е, трябва да гарантираме сигурността на гражданите. помирителната комисия ще проведе двустранни срещи в рамките на съвета, за да подготви раз... преговорите е, доста няколко министри, няколко посланика и представителите на постоянните е, делегации. Те често са представители, делегирани от Министерството на финансите. Това са хора на високо ниво, функционери, е, които участват в тези преговори и това са, е, е, създава един особен климат за нас, е, депутатите. Комисария Отингер и екипа му заслужават също е, нашата благодарност, защото е, понякога е, е, секретарята на, на съвета, е, е, министри също заслужават да бъдат. благодарността ни за тяхната заблежителна работа, доста тежка техническа работа. Е, имаше случаи, когато мненията бяха диаметрално противоположни, но успяхме да ги сближим от начало до край е, работихме много добре и аз наистина е, съм, бях впечатлен от убедител, убеж, тяхната убеденост и таланта да водят преговори. Благодаря и поздравявам докладчика за раздела, който той написа, Ришар. Е, не беше никак лесно. Третия е, в третия екземпляр се е, внасяха някои ограничения върху средствата за е, недвижимите, е, за е, сградите. Ханс Гайер е, прояви доста последователност е, и благодарение на това успяхме да постигнем баланс. Благодаря и на докладчиците които е, така помогнаха за постигне на, на съгласие. Сега е, имате думата. Кой има думата? Благодаря, господин председател. Радвам се да се видим с вас само няколко дни след като се разделихме в 4 сутринта, когато стигнахме до споразумение на помирителна комисия за бюджета за до година. На първо място процедурата бе доста дълга и искам да благодаря на председателя Алтруи за активната и важна роля по време на помирителната процедура. Той изигра много важна роля за постигането на това според мен много добро споразумение за бюджета с съвета. Искам да благодаря и на секретарията на нашата комисия. Той също работи неуморно през последните седмици и винаги бе рамо до нас. Прояви много професионализъм, творчески дух, за което искам да благодаря. Искам да благодаря и да поздравя двамата докладчици за тяхната работа, а именно Ричард Ашвард, за другите раздели и Йенс Гайер, който е работил за агенциите Той е общ докладчик за 2017 година изигра много важна роля със своя експертен опит е, при преговорите за постигането на споразумение. Разбира се, искам да благодаря на комисаря Ойтингер, който не е в момента тук, на него и на неговия екип от Генерална дирекция бюджет, които изиграха важна роля за постигането на това споразумение. А сега, какво включва споразумението и защо според мен бюджета е добър? Както казах, приключихме в 3.30 сутринта. Тогава препоръчах на колегите от парламента да приемат и да одобрят бюджета. А сега функция по функция. 1А. Получихме 105 милиона свеж паричен ресурс за приоритетите ни в тези области. 70 милиона евро свеж паричен ресурс за Хоризонт 2020, 20 милиона за Еразмус и 15 за Косме. Това бяха едни от основните приоритети на приоритета, тъй като става въпрос за малки и средни предприятия, за студенти, за научно-развойна дейност, новаторска дейност, области, където има нужда от паричен ресурс, където парите се харчат добре и подготвя Европа за бъдещето. Искам ясно да заведа, че това е нов, свеж паричен ресурс. Няма прехвърляне на ресурс е, тук. Няма звездички, които да сочат, че увеличението трябва да се компенсира до година или в следващите години. Тоест, привлечени са 105 милиона евро свежи бюджетни кредити. По функция 1Б – младежка безработица. Това е важен политически приоритет за мнозинството от депутатите от различните групи. Както знаете, комисията предвижда възоснова на споразумението от миналата година 233 милиона евро за младежка безработица. Ние казахме, че това не е достатъчно. Извоювахме две неща. На първо място 116 милиона евро свежи бюджетни кредити – което е увеличение с 50% в относително изражение. Това е свеж паричен ресурс. Няма изнасяне на мерките напред в времето, както искаше съвета, така че тук имаме победа на парламента. Освен това, извоювахме обща декларация на трите институции, в която се казва, че ако има нужда от повече средства за младежката безработица, ще бъдат осигурени повече средства. Трябва да следим какви, какъв е процента на освояване тази година. Ако всичко се освои тази година, до година може да останат някои неразходвани средства от тази година. По време на преговорите разбрах, че комисаря иска да държи в течение парламента за потребностите по места до година. също и периодично до, до година ще дава отчет, така че до година може да преценим дали има нужда от повече средства и ако има, има готовност. Но за момента 116 милиона, няма бележки под линия, няма за... някакви звездички. На следващото място осигурихме 34 милиона евро по втора функция за младите фермери. Не искаме да предприемем повече мерки за тях. Комисията вече ги е включила в писмото за корекция на бюджета. Ние успяхме да осигурим това по време на процедурата. 34 милиона свежи кредити по втора функция за младите фермери. По е, трета функция няма наличен резерв. Е, тоест, всяко едно увеличение трябва да идва от е, инструмента за гъвкавост ние успяхме с основния приоритет, а именно агенциите на Съюза в сферата на правосъдие и вътрешни работи, получиха следното увеличение за Европол 3,7 милиона евро и 10 щатни бройки за ЯЗО 5 милиона евро и 1,5 милиона евро и 5 допълнителни бройки, щатни бройки за Евроюст. Това е добър баланс, който отразява и политическите приоритети на групите. в парламента. По четвърта функция успяхме да получим увеличение с 85 милиона евро по тези редов, бюджетни редове, които трябва да бъдат подсилени, а именно Иниселф. Това според нас е Иниселф 34 милиона, 10 милиона за Балканите, 20 милиона за инструмента за сътрудничество за развитие, и 10 милиона за борба срещу фалшивите новини от Руска федерация. 2 милиона за турската сиприотска общност и 6 милиона за УНРА, палестинските беженци. Това е балансиран подход. Тук съотношението е същото като това, което поискахме в измененията на парламента. Решихме да урежем сериозно предпреселителните средства за Турция. Както знаете, нашата позиция бе да се урежат 50 милиона и 30 милиона отират в резерва. Тази философия е следвана, имаме урязване и резерв, но заедно с съвета решихме да бъдем по-амбициозни, защото виждаме какви са събитията в Турция. Тя се отдалечава от европейските стандарти за демокрация, правово държава, НПО, свобода на изразяване – това не може да го оставим така. Така че урязването, което решихме заедно с съвета е 105 милиона евро, а резерва е 70 милиона евро. Хубавото е, че бе урязан и резерва. Защото така имаме някакви средства, които могат да бъдат осигурени на Анкара, ако бъде подобрено положението. За пилотни проекти и подготвителни действия това не бе обсъдено на помирителната процедура, защото пакета на парламента бе прият без е, дискусия. Но разликата в сравнение с миналата година е, че използвахме напълно бюджетните кредити по финансовия регламент за тази цел предварителните подготвителните действия за отбрана идваха от съвета и комисията. Те не са приоритет е, на парламента. Голяма част от подготвителните действия са насочени в тази посока. Но, както казах, за първи път изцяло използваме тези бюджетни кредити. Като цяло, искам да кажа следното. Миналата година, когато бе прият бюджета и в рамката на средносрочния преглед, ние издействахме намаление на сумите по първа функция и тези намаления трябваше да бъдат компенсирани. Тоест, увеличението от миналата година трябваше да бъдат компенсирани с намаление тази година 200 милиона евро. Позицията, с която започнах в преговорите с съвета е, че според съвета трябва наистина да има намаление. А някои държави членки и председателство повтаряха, че трябва да се урежат 200 милиона в функция 1А. Ние успяхме да се противопоставим на тази идея и всъщност успяхме да издействаме 105 милиона евро свежи бюджетни кредити за увеличение. Ние успяхме да изтълкуваме правилно средносрочния преглед. Това е средносрочен преглед, но черно на бяло бе записано, че това не трябва да предопределя нашите роли като бюджетен орган. Ние сме изложени на сериозен риск да ни бъдат вързани ръцените до края на МФР. И средносрочният преглед да си каже последната дума. Издействането на увеличение по 1А и по 1Б и свежи бюджетни кредити – е ясен сигнал, че ролята ни като бюджетен орган не е приключила до края на сегашната многогодишна финансова рамка. Това е хубава новина за мен, за тази година, особено за докладчиците за идните две години. В заключение смятам, че бюджета е добър, той е съобразен с нашите приоритети – мисля, че имаме един изчистен бюджет без а, тайни бомби. Няма бележки под линия, няма скоби, няма звездички, които да се отразят на бюджета за до година и да ограничат нашата позиция. Искам да помоля колегите, представители на всички политически групи да гласуват за този бюджет за тези заключения, които приехме по време на поверителната процедура следващата седмица в пленарна зала, когато ще гласуваме бюджета. Благодаря. Ще дам думата на Ричард Ашвард, Йенс Гайер, госпожа Калвиньо, която представлява дирекция бюджет в Европейската комисия като генерален директор – и след това на всички останали, които искат да се изкажат по споразумението. И Ричард Ашвард. Благодаря, господин председател. Искам да повторя казаното от председателя език в Морешан решан като цяло. Резултатът е удовлетворителен и тук благодаря на Йенс Гайер и господин Мурешан, които според мен свърших забележителна работа в, при обстоятелствата и ограничената възможност за маневри по функция 5. Постигнахме част от това, което искахме, но не всичко. От друга страна, увеличението с 2,5% е разумно и приемливо и съм е, особено радостен от това, че имаме 800 000 евро за е, бюджетния ред стратегическа комуникация. Е, идея, за която има подкрепа от всички парламентарни комисии, в крайна сметка постигнахме успех. За другите институции няма да се, занимавам с всички тях, но е, резултатът е удовлетворителен. Две разочарования. Първо, Европейския съд. Убеден съм, че има достатъчно основание бюджета да се увеличи над предложеното ниво, но доколкото разбрах, има вероятност да се преразгледат решението с оглед на потребностите на съда. Малко бях разочарован от това, че има съкръщения в бюджета за сградите. Неизбежно има компромиси председателя на бюджетната комисия трябва да намери баланс между политическите групи, е, съвета и комисията. И всичко това при е, много е, ограничено време. И така когато решенията трябва да се вземат в 4 часа сутринта, натискът за всички е огромен. С оглед на това, че бюджета е 160 милиарда, има ли смисъл да се борим за допълнителни 5 милиона, което е относително дребна сума? И поздравявам председателят за начина по който води преговорите. Резултатът е удовлетворителен и искам благодарностите ми към председателя да се включат в протокола. Благодаря. Йенс Гайер има думата за агенциите. Благодаря, господин председател. Благодаря на е, комплиментите, които бяха отправени към мен. Бих искал да отвърна със същото. Работихме много добре. Е, всички групи политически в парламента. Наистина беше насърчително е, това, че всъщност е, извън границите на нашата група излезахме и получихме една така отстоявахме една единна позиция от е, много политически групи. Това е насърчително. Е, някои основни въпроси, свързани с агенците, е, вече бяха споменати. Приоритета на парламента, както се очакваше, беше предвид и е, необходимостта да се е, борим с е, е проблема с беженците. Е, става дума за категория 3. Работихме е, по този въпрос допълнително и в преговорите успяхме да преместим ударението, ако важните, важните агенции от категория А е, агенцията, която се занимава с е, проекта Галилей. Е, това е един относително нов инструмент на Европейски съюз. Сателитната мрежа се разви в резултат от това в доста добра посока, така че мисля, че преместване на ударението беше уместно. Е, сега, агенциите са винаги е, деликатен въпрос, когато се говори за бюджет. Е, обществеността смята обикновено, че има твърде много агенции. Видяхме и в съвета, че много неодавна при гласуването видяхме в съвета какво боричка не е за приемане на агенции. Твърде много държави членки се е, стремят е, към това е, сега би трябвало да излечем общо заключение, заключение че е, с бюджета от 2018 агенциите е, с е, междуинституционалното споразумение са могат да запълнят персонала си е, да запълнят щатните си бройки. Опасявам се, че със, следната, със следващата многодишна финансова рамка е, ни заплашват е, пак трудности от страна на съвета. Е, и тук е, е като докладчик за 2017 е, позволете да кажа още, че е, е, при, разглеждахме е, шестия вариант е, на корекция на бюджета като пакет. И сигнализирахме на съвета е, за решението си от е, за да стигнем до едно е, задоволително е, решение е, по е, раздел 6. и сега работим и днес след обед също ще се, продължим разговорите по въпроса за резерва. Е, и с това смятам, че работата ми е, като е, ще бъде приключила. Благодаря ви за доверието. Сега ще предам штафетата на Зиквит отново, благодаря ви за доверието и за е, сътрудничеството. Благодаря за тези уточнения. Благодаря за свършената работа. Благодаря още един път на докладчика. Говорихме за допълнителни инициативи, но в касото, както беше казано, беше поет ангажимент – ако се реши, че през 2018 година няма достатъчно кредити за поетите ангажименти, ще се внесе а, проекто коригиращ бюджет. Що се отнася за съда, ще има преразглеждане, тъй като а, съдът разглежда процедурите при а, случай на нарушение на конкурентните правила и при проекто коригираш бюджет номер 6 съдът има нужда от допълнителни щатни бройки, за да из... осъществява своите задачи и делата, свързани с конкуренцията, застрашава функционирането на пазара и съда трябва да може да осъществява своите задачи. Госпожа Калвиньо присъства при разговорите между парламента и съда, бихте ли ни казали какво е, мислите и каква е вашата оценка след приключването на помирителната процедура? Да, господин председател, господин докладчик, госпожи и господа депутати, комисията е доволна от постигнатото споразумение за бюджета 2018 година. Споразумение постигнато в 4 часа сутринта след продължителни преговори, както каза господин Ашвард. Всичко трябва да се разглежда в контекст. Бюджета е за 160 милиарда и въпреки, че може би не всички сме напълно доволни, Бихме иска, всички ние бихме искали да променим някои дребни неща, но като цяло можем да сме доволни от едно добро споразумение. Постигането на споразумението, както подчертахте, се оказа трудно. Позицията на двете, на двата бюджетни органа не бяха толкова раздалечени, въпреки че всички институции имат общи политически приоритети за растеж, работни места, сигурност и безопасност. Процеса на а, помирителният процес беше сложен, както винаги. От гледна страна на комисията имаше трудни дискусии с институ... двете институции. И тук искам да подчертая, че ние бяхме еднакво непреклонни към двете институции, но подходихме и творчески, успяхме да помирим двете позиции, като и двете страни направиха отстъпки. Особено съм благодарна на преговарящия екип на парламента. Той прояви е, решителност, не по-малко от нашата, за постигане на споразумение. Няма да повтарям казаното от е, преждеговорившите, но смятам, че парламента трябва да е удовлетворен от е, промените, които настъпиха след е, помирителната процедура в едно А. Има промени в успешни програми, на които парламента държи много. Споразумението беше постигнато, като се спазва средносрочния преглед. Както знаем, това не е в ущърп на правомощията на бюджетните органи в бюджетната процедура. Както казахте, господин Артюи, преговорите потвърждава, че това е така. Също така има увеличение в функция 1Б, младежката заетост. Трите институции отдават голямо значение на борбата срещу младежката безработица с едностранната декларация на комисията агенциите, които работят в областта на убежището. Има увеличение в функция Глобална Европа, източното съседство, южното съседство. Това е много важно за институциите. Същото въжи и за корекциите на е, средствата за Турция. Предложението на парламента за пилотни проекти и подготвителни действности бяха отразени, което не бива да се омалуважава. Поздравлявам преговорния екип, особено председателя Артюи, докладчиците Мурешан, Ашвард и Гайер, не само за агенциите, но и за бюджет 2017 година. Убедена съм, че парламентът ще одобри бюджета в пленарна зала с голямо мнозинство и очакваме преговорите за следващата година. Благодаря. Благодаря, госпожо Калвиньо, за помощта, която ни оказахте в процеса на търсене на споразумение. Сега ще дам думата на координаторите, господин Фернандеш. Благодаря, господин председател. Ще говоря на португалски. Е, благодаря на всички преговарящи, е, които благодарение на своя опит и умения помогнаха да постигнем един резултат, с който всички можем да се гордеем. Също така трябва да благодарим и на комисията, и на главния преговарящ Морешан. В работата си той привлече участието на всички групи. Благодаря и на Ричард Ашвард за това, че осъществи една много трудна задача, а именно да преговаря с другите институции. Благодаря е, на колегата Гайер за работата му по агенциите. Той успя да защити приоритетите на парламента. Благодаря и на докладчите в Сянка, които дадоха своя принос за постигането на този резултат. Всъщност ние говорим само за онова, което успяхме да постигнем над предложението на комисията, само че забравяме за съкръщенията над милиарда. Успяхме а, да а, отменим тези съкръщения. Освен това, постигнахме е, отпускането и на свежи е, средства по е, теми, които са важни за гражданите. Ние искаме повече растеж, това предполага научна дейност, иноваторство, повече подкрепа за малките и средни предприятия Държим също така повече външна и вътрешна солидарност и сигурност за гражданите. Постигнахме всичко това, без, разбира се, да забравяме бичът на младежката безработица. Хоризонтален проблем. Също така постигнахме и резултати за младежката гаранция. И така, както беше казано, това, което в началото изглеждаше невъзможно, т.е. издействането на свежи пари за много важни програми, като 2020, в крайна сметка беше постигнато преразглеждането, средносрочното преразглеждането на МФР не е в ущърп на това, че всяка година ще се водят нови преговори за бюджета. Аз мятам, че резултатът е много положителен като цяло. Понякога се казва, че направихме повече в сравнение с предложението на комисията, но успяхме да избегнем и съкръщение от 1,2 милиарда. Не можем да не сме доволни. Успях да установя комисарят, успях да оценя качествата на комисаря. Това е добър сигнал защото създава положителни очаквания за бъдещи преговори за сериозните предизвикателства, които ни очакват, по които трябва да водим преговори и за които сме искаме е, и парламентът и ангажимента да проявят е, ангажимент. Благодаря. Сега ще дам думата на координаторите или на докладчите в Сянк. Даниеле Виоти има думата. Благодаря, господин председател. И аз се присъединявам към благодарностите, изразени към докладчиците Морешан, Ашвард и колегата Гайер и на вас, господин председател, за работата, която е, свършихте по време на тези дълги 16 е, часа. По време на тази е, работа ние разговаряхме с другите, с делегациите на други институции и аз съм удовлетворен и благодарен на докладчиците и председателя за постигнатото по функция 1А. Няма съмнение, че тук постигнахме победа от политическа гледна точка, но и от гледна точка на съдържанието, защото увеличение с 150 милиона не е малко. Дори можем да кажем, че сумата е сериозна. Благодаря на докладчиците и на вас, господин председател. Положихте сериозни усилия по отношение на разговорите с съвета. За мен това е слабото звено в Европейския съюз. Вие напомнихте това. За пореден път разговаряхме с съвет, в който имаше само министър. Останалите бяха служители, които нямаха мандат и нямаха възможност за маневриране и това означава, че възможността за маневриране в преговорите и за нас, и за комисията бяха ограничени. Много от исканията на парламента много от исканията, които подкрепяхме през дългите месеци, в които господин Мурешан изграждаше визията за бюджета, много, много тези искания бяха удовлетворени. Много съм очуден, господин председател, от отговорите, но и от метода, по който се водиха дискусиите, метод наложен от съвета. Очудиме факта, че вниманието беше насочено към резултата, не изходната точка, т.е. изчисляването на резерва. Изхождаше се от това, а не от потребностите и ангажиментите, които трябва да се поемат. И тук има една неяснота по начина по който се изчисляват резервите Фактът, че и аз съм съгласен с докладчика Мурешан по а, функция 4 съкръщаваме 80 милиона за Турция, тъй като не се спазват правата на човека, минималните стандарти за демокрация. И след това в резерв приемаме а, приемаме резерв е, от е, страх, че че може да възникне е, криза с беженците Средства, които трябва да се осигурят от държавите членки. Това е сериозна аномалия. Независимо от положените усилия, благодаря още един път на докладчика. Независимо от положените усилия, или има елементи, които не ни дават възможност да бъдем напълно удовлетворени. Да, постигнахме е, резултати по функции 3 и 4, но ние дори не успяхме да влезем в дебат, не успяхме да представим и защитим тезите на парламента. Цифрите са доста далеч от исканията на парламента. Не успяхме да ги обосновем пред съвета не успяхме да обясним нашите приоритети. Приключвам, за да не отнемам твърде много от времето. По въпроса за метода, няколко съображения. Съвсем накратко не, не одобрявам поведението на съвета. Последните причини по, то, по функция 1 Б младежката безработица. Търся си думата, казва оратора. Търся дума, която да не е много силна не бяха предоставени а, данни за капацитета за освояване на някои държави членки. Вторият е елемент, който не ме удовлетворява от методологична гледна точка е, че по функция 4 не се спази споразумението за това, че за хуманитарни редове се покриват минимум 50%. Има увеличение за 6 милиона, но с припащанията има милион и половина, т.е. не се спазва минимумът 50%. И последно, само ще го маркирам, джентълменското споразумение в, в взаимоотношенията с другите институции. Приключвам. Постигнахме резултати, но не смятам, че можем да кажем, че този бюджет се доближава напълно до политическите желания на парламента. Благодаря на докладчиците и на председателя защото се убедих в това, че те положиха огромни усилия. Благодаря. Мисля, че чухме отчета на генералния на, на докладчика за бюджета за 2018 Годишната дискусия е, дава възможност да се е, така свържат нещата с средносрочния е, преглед. Сега господин Колмел има думата. Не, извинява се председателя. Само да кажа, А, всъщност аз забравих. Това, това беше сред а, въпросите, които исках да спомена а, като удовлетворителните, но не го забравих. Благодаря, господин председател. И аз благодаря на докладчик Зекрит Мосън, Рича Ташвард и Ханс, Йенс Гайер. Благодаря, но и поздравявам ви за това, защото мисля, че резултатът е, е максимално постижимото. Е, сега е, една е, моята оценка каква е. Аз не виждам в това противоречие между съвета и парламента е, някаква е, логика. Ние като парламент е, имаме много идеи за това какво може да се направи с е, паричните средства, и, но държавите членки трябва да ги осигурят. Тоест, е, не може да се очаква нещо, не може всичко, което ние мислим тук в парламента да бъде постигнато. Така че съгласен съм с много от подробностите и мисля, че добри резултати постигнахме, но с общата линия не съм доволен, тъй като отново и отново не успяхме да да дадем друга насоченост, насока на този бюджет тук е, е, големите политически съображения не са видими ясно, е, с някои изключения. Можем да кажем, че хубаво е, че се ангажираме с младежката безработица. Това е така и всеки, който има добри проекти, би трябвало да получи помощ и средства за това. Но ние тук лекуваме симптомите, а не причините. Къде е най-висока младежката безработица? За да видим какви са причините там е, и е, да е, ударим по корените на злото. Защото тук създаваме един бюджет, в който разпределяме средства, но основните редове, основните пера си остават такива, каквито са били от десетилетия. А трябва да търсим нов подход, нови пътища и в това отношение моето усещание е, че не успяхме много е направено наистина. Днес ще говорим за още допълнително за тези неща, но сега, е, когато говорим за общи е, обществени поръчки в областта на отбраната, е, може много да говорим по тези въпроси, но не е много ясно как ще излежат общата отбрана сега опасно е от сега да се предвидят е, огромни суми за това, които няма да бъдат да получат насрещно финансиране от държавите членки. Е, без да имаме предварително ясна политическа линия на къде вървим, какво иска да постигнем Европейския съюз. След това вече трябва да търсим отговор на въпроса по какъв начин, е, какви мерки и по какъв начин ще бъдат финансирани. Та, това според мен е слабостта на този бюджет и тук в това не успяхме. Благодаря, господин Колбел. Господин... Uh, Благодаря, господин председател. Три забележки имам, за да не се повтаряме. Няма да повтарям поздравленията и е, благодарностите. За първ път живота си забелязах, ми направи впечатление, че естонските медии е, отразиха постигнатия компромис като голямо събитие. Е, така че, вероятно, е, това е голямо постижение. Второ, е, поздравявам се Поздравих се за това, че не успях да участвам в е, е, преговорите, защото обикновено, когато присъствам, е, трудно се стига до компромис. И трето, малко ме безпокои предстоящото гласуване в Брюксел, защото си спомням, че може да, от това да изникне съдебно дело. Ние е, по закон е, е, трябва да гласуваме в Страсбург. Така че можем да, си спести, да спестим допълнителни и на разходите на съда за допълнително дело. Благодаря. Сега господин Кристофол. Благодаря, господин председател. Няма съмнение, че днес наистина е, ние отбелязваме голям успех е, като комисия по бюджета и е, това дължим на господин е, на Зеквит и бюрото на е, комисията и колегите, които е, участваха в е, този успех. Наистина успех е днес да се извоюват средства за хоризонт, за млада дежката безработица, за научно-изследователска развойна дейност, за растеж това е ново измерение на европейския бюджет и показва, че тази комисия е, се вслушва в нуждите е, и тъжденията на обществото и е, економиката. Но е, това, е, това голямо съкрещение на сечета за Турция 100 е, и е, е, милиона. За мен е съвсем оправдано, защото Турция непрекъснато нарушава е, европейски е, основни принципи, е, открито обижда европейски институции, така че и това е малко. Турция не трябва да получи никакво финансиране. И не само Турция, която и да е страна, която се държи по подобен начин, не трябва да получи средства. А страна, която е заела, която е окупирала част от страна, страна членка на Европейския съюз, в случая с Кипър, която нарушава е, международното и европейско право, не трябва да бъде финансирана. Не трябва да се е, прави тази отстъп, отстъпка на Турция, защото ако попитате е, европейските граждани дали Турция трябва да получи дори цент от хазната на Европейския съюз, те ще кажат твърдо не. Турците не заслужават такова финансиране. Мисля, че е много важно и благодаря на комисията и на докладчика Зикврид за нещо друго. Отново, за пореден път Европейския съюз и парламента проявиха е, чувствителност към е, проблемите на хората, които не. Е, е, е на гражданите на, на окупираната част от е, Кипър. Е,

там властите не, не разкриват регистрите на армията, не можем да намерим информация за определени лица. Така че днес се поздравяваме за успех по бюджета, но трябва да изпратим послание, че парламент и комисията имат важна роля за бъдещето на Европейския съюз който трябва е, да, да преодолее толкова много предизвикателства. Благодаря ви за това, че откликахте на нашите нужди. Благодаря, мадам Тома. Благодаря, господин председател. Благодаря на вас и на целия екип. Очевидно докладтика, както, както е, го поздравиха всички мои колеги, заслужава нашите адмирации. Свършила чудесна работа и е, неговата издържливост, е, наистина дълги месеци е, се работи по този бюджет е, е за 2018. Ако позволите обаче, тъй като господин Фермендес току-що говори за нивото на, на амбиция, е, важно е да, да сме наясно какво очакваме, какво искаме от този е, бюджет. И трябва да кажа със съжаление, че е, нивото на амбиция не е само резултат от разходите на, на парламента, но по-скоро е, на е, е резултат от новите политики на съвета. Колкото до това ниво не е еднакво за всички в части от бюджета. Не би трябвало не Просто констатирам, че е, има е, различни изисквания към различните е, е, части от бюджета. Сега. Е, по А1, например, според мен, не оставя абсолютно нищо за останалата част от е, е, функциите. Е, е, ограниченията е, при предходните е, е, преговори е, бяха преодолени. Е, това е моята констатация ние отидахме, отиваме по-далеч от преди, разбира се, е, затова няма съмнение. Е, има определено напредък е, в сравнение с предходни е, помирителни е, разговори по бюджета, помирителни процедури. Забележителното в е, е, тези е, преговори е това, но останалото, е, с останалото не съм съгласна, защото според мен има известна не, неискреност от страна на съвета към бюджета, което аз не понасям. Тук що бе казано, че преговорите по резерва преговори по например, разговорите по фонда е, за Турция, е, при което е, съвета въобще априори не искаше да преговаря по това. Това е за мен неприемливо. Но а, вие казахте, че е, ще е, се радвате е, за следващите е, преговори за 19-та, аз лично не. Не бих се радвала. Аз съм била също докладчик, работила съм, е, работила съм като тях. Според мен, три дни, има такива неща. Три дни преди преговорите, изведнъж се втурваме, след е, дълги напани изведнъж е, за е, в последния момент се решава проблема. цяла нощ преговаряхме с един малък сандвич и накрая е, някакси чувствах, че сме заложници. Чувствах се много зле. Чувствах се като заложник заложник на бюджет е, е значи е, заложник на бюджет не е също като заложник на някой човек. Аз, честно казано, не зная как се случи за това. Не трябва да го допискаме. Толкова парламента беше унизен. Е, унижен в това отношение. Аз се чувствах унижена. Не говоря за е, е, отношението на съвета, е, които ни пратиха е, няколко, няколко нещастни министри и функционери, които бяха целия е, е, е целия е, всички отидаха в Гьотеборг за едно заседание, което няма никаква е, правна е, стойност. Но там има парадност, е, демонстративност, а тук, е, където се вършат сериозната, върши сериозната работа е, по бюджета, нито един министър. Не, не съм доволна от това. Е, е, мисля, че е, не, не, не, не, това показва липса на уважение и към този парламент, към мен лично и говоря от сърце и въобще недоволна съм. Благодаря, Изабел, за това, че така нагледно е, представи усещанията си за тези преговори. Благодаря, господин председател. Аз съм удовлетворен от тези преговори. Даже добре беше, че нямаше министри, не присъстваха министри, щеше да е по-трудно, ако имаше. Е, за министрите това е твърде дребен бюджет е, е, и ние всъщност е, можахме да е, оправдаем исканията си за следващата година е, в смисъл на Лисабонския договор. Този, това съкрещение с 1% под 1% от БВП на държавите, докато държавите членки всъщност разполагат с 30 от 50%, тук от 10 е, сутринта до 4 през нощта е, преговори е, беше наистина сериозно предизвикателство. Моята полука е, че би трябвало с 1,24% 24% да, да съкретим предвидените е, средства ударението, е, ударението в преговорите е, бе поставено на вярните места и е, макар че медиите не докладваха за това, е, всъщност това е положително, че те не го е, отразиха, защото в противен случай щеше да избухне скандал, но това, което разбра обществеността е, че ние сме работили много дълго и сериозно. Благодаря и е, за това, че е, от пет не бяха отре, отнети средствата за е, ремонт на сградите на парламента и тези 5 е, милиона е, остават е, е и че джентлменското споразумение с е, съвета и комисията бе зачетено. Добре е, че така имаше дух на толерантност между съвета и комисията. запазено бе взаимното уважение. тази реципрочност е, в е, добрите отношения е, помежду ни е нещо положително. Радвам се, че тази седмица не, не се наложи до вторник сутринта да преговаряме, защото сигурно по този начин е, е, ще трябваше да, да, да, да проточим преговорите до, до е, закуска в парламента тази вчера сутринта. По този начин спестихме средства на парламента. Мисля, че тристранните преговори, пък и помирителната комисия когато се провеждат в парламент, обикновено ние сме домакините е, и можем да определяме и процедурата, и протокола, така че може би е, да, е, е добре да се помисли е, това ротиране веднъж в комисията, веднъж в съвета, в сградата на съвета, веднъж при нас, е, е да се редуваме, за да, за да, да е, има равнопоставеност. Благодаря е, отново, господин е, пред председател. Наистина голямо постижение, е, че успяхте да, успяхме да постигнем това, е, тези положителни резултати. Всичко би могло да бъде и по-добре, но мисля, че стигнахме до задоволителен резултат. Благодаря. Благодаря на този етап. Искам да помоля докладчика да направи заключително изказване. Няма какво да добавя от моя страна. Добър бюджет, Резултатите са факт. 105 милиона за функция 1А, 116 за 1Б, 85 за 4. Засилваме зоната за сигурност, както искахме. Нямаше достатъчно сандвича, може и да е така. До година ще има повече. Благодаря на всички. Очакваме гласуването в пленарна зала. Нещо да добавите? Не. Йенс? Няма. Благодаря. Мисля, че сега трябва да се... Че ще се... Сега трябва да се произнесем в Страсбург. През следните 10 е, дни, мисля, че ще се произнесем в пленарната зала. Доклада съдържа съвместните заключения от събота сутрин. Те ще бъдат добавени колкото се може по-бързо и ще се окомплектова текста за бюджета за 2018. Парламента има 10 дни за да се произнесе по текста и ще го на 28 ноември в Брюксел, за да бъде гласуван на 30 ноември. Нашата комисия трябва да се произнесе по 4 часа от 4 часа от текста, които ще бъдат вкарани в пленарно заседание едната седмица за инструмента за фикс... гъвкавост, за фонда за солидарност и коригиращия бюджет номер 6 за година 2017. Надявам се, че бюджета, който ще гласуваме, ще позволи Европа да е в ход, а не в резерв. А сега годишният доклад за финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка. Благодаря. Ще бъда съвсем кратка. Тъй като дълго време отделихме на дебата, Не очаквах да има толкова дълъг дебат по доклад който вече бе представен, но аз ще се изкажа по 120-те изменения, които получихме във връзка с доклада. Има много изменения, но политическите групи са съгласни една с друга. Взаимно се допълват позициите и мисля, че лесно ще се постигне споразумение. Така че аз ще препоръчам да се гласува за повечето от изменения. Има някои обаче, които, доколкото разбирам, имат за цел намаляване на нивото на амбициозност на доклада. Това трябва да бъде обсъдено с докладчиците в сянка. Казах, че доклада е балансиран. Искам да отчита работата на Е и Б, особено що се отнася до контрола, надзора, прозрачността Искам да им призная заслугите, но не само да им правя услуга, като им учитам работата, а същевременно да направя така, че да ги окоръжим, да предприемат допълнителни стъпки напред. В сферата на прозрачността, контрола, отчетността. От една страна искам да ги поздравя за амбициозния подход, от друга страна искам да ги насърча да продължават все по този път. Ще внеса няколко компромисни изменения, независимо, че повечето от тях са на една и съща страница по 8 и 11 точка. Има доста сходни изменения. Ще изготвя компромис по тези точки, особено по 11-та. Когато започнахме работа по доклада, все още нямаше сделка по FC2. Това трябва да се има предвид. Ще направя някои корекции в 11-та точка в тази връзка и няколко по-конкретни забележки. Имаше и изменения от различни политически групи, които визираха различни проекти, финансирани от Е и Б, които са доста съмнителни, ако трябва да се изразя политически коректно. Аз не поставям под съмнение това, което се е случило, но не мисля, че сега не е работа да ви сочим имена в един общ доклад, който има за цел да направи обща оценка на дейността и да отправи поглед и към бъдещето. Не мисля, че мястото да се споменават конкретни проекти, които не са сработили добре. Като цяло това е доклад, ориентиран към бъдещето, към бъдещия контрол на дейността. Това ще се осъществява от колегите от бюджетния контрол. Има няколко моменти, по които не мисля, че има широка подкрепа в момента, а именно ценообразуването. Този въпрос възникна, когато обсъждахме FC2. Темата е доста важна. Ще се опитам да убедя политическите групи да подкрепят съответните точки. Защото, що се отнася до ценообразуването, възнаграждението и гаранцията, трябва да направим така, че това да не е от полза само на някои сектори или само на някои на полза на някои страни, тъй като условията не са едни и същи в Португалия, Франция, Румъния или Италия. Ние трябва да поискаме от банката да използва по-добре това средство за да привлича повече инвестиции там, където страните срещат затруднения. Ценообразуването трябва да се използва и като средство за отчитане на ползите от всеки проект. Трябва да има една система за бонуси. Има някои проекти, които не са интересни от банкова и финансова гледна точка, но пък носят социални ползи. Тези, които са по-успешни, някакси не там се насочват а, средствата и мисля, че с ценообразуването може да се реши този проблем. Това са два проблема, по които знам, че има различни възгледи. Аз ще продължа да отстоявам своята позиция и ще се опитам да убедя колегите. И на последно място за външния мандат на банката. В момента се водят преговори, предстои втори тур на преговорите, утре започва тристранна среща. Ще изчакам до гласуването, преди да се върна към тези две точки, с надеждата, че ще успеем да включим и евентуалното споразумение за външния мандат на банката. Благодаря за представенето във връзка с дейността на Европейската инвестиционна банка. Ще дам думата на, докладчиците в, на докладчика в Сянка, който е тук, господин Али. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, първо искам да подчертая отново качеството на доклада, който обхваща широк спектър от дейностите на Европейската инвестиционна банка и искам да обясня някои от нашите предложения. Относно ролята на банката за подкрепането на растежа и заедостта. тя е незаменима, но вместо да говорим за решаването на сегашните политически предизвикателства вътре и извън Европейския съюз, трябва да говорим за решаването на социално-економическите предизвикателства – на следващата страница, когато обсъждаме увеличаването на кредитирането от банката в средносочен план, в доклада трябва да се включи и оперативния план за 2017-2019, който е прият през януари. В него се обобщават основните приоритети и дейности на групата на ЕИБ за едните три години. По-настоящен банката подготвя следващия оперативен план за периода 2018-2020 другите предложения в секция съответствие и искаме да подчертаем, че банката прие междинен подход по отношение на юрисдикциите, които не оказват сътрудничество. Също така има намерение да се разгледа допълнително съответната банкова политика. Междинният подход бе прият през юни 2017. Относно отчетността, Следва да се подчертае, че банката започна вече преглед на своята политика. за достъп до документи. Относно финансовите дейности на групата на ЕИБ и засилване на отчетността на банката пред комисията, трябва да си даваме сметка, че това каса единствено финансовите инструменти, мандата, който изпълнява Е и Б от името на ЕС. Така няма да се замесват дейностите на банката, свързани с собствения капитал. Благодаря. Господин Али, господин Фернандес. Благодаря. Говоря от името на Морешан който не може да е тук в момента, тъй като има други ангажименти. Говоря от негово име. На първо място искам да благодаря за доклада и за чудесната работа. Качеството, разбира се, зависи и от амбициите, както каза госпожа Тома. И на място, ако бях на място на госпожа Тома, ще кажа, че това е чудесен доклад, но Преключвам с това отклонение. И така, колегата споделя до голяма част точките в доклада. Има е, въпроси, на които иска да се постави акцент. Затова е внесъл и изменения. Изменение 52. Целта е комисията да продължи да дава своя принос, за да могат всички държави членки да получат необходимия експертен опит за достъп до инструментите на ЕИБ, банката трябва да засили своята роля и да оказва техническа помощ и консултации, за да се намали, намалят географските различия и да се избегнат тези различия. Това е по изменение 14. изменение 121. Там се говори за сътрудничеството с националните насърчителни банки. Това сътрудничество трябва да бъде задълбочено, за да се осигури синергия между структурните фондове и финансовите инструменти. Изменение 27. Нуждата от последователност между инструментите на банката за постигането на целите. Подкрепяме високия кредитен рейтинг тройно А като приоритет, но банката трябва да продължава да финансира проекти, които крият е, рискове в себе си. Трябва да се увеличи тавана за мандата за външно кредитиране. Трябва да се осигури критерии за съседните държави, които имат нужда от реформи. Не забравяйте и за малки и средния бизнес, който също е от особено значение за нашата економика. Благодаря. Благодаря господин Фернандес, господин Зани. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Компромисите ще бъдат малобройни, тъй като измененията вървят в една посока общо взето и има два въпроса, които за мен са много важно. Първият беше обсъден вече за бюджета следващата година и Турция. Турция не само получава предприсъединителни фондове, но една от страните, които получава най-много кредити от, банк, от Европейската инвестиционна банка. Тя е на седмо място по получени кредити. Да, може да има технически пречки, пред постигането на определени функции и редове, но когато има политическа воля, може да се предприема действия. Необходимо е да се окаже натиск върху Е и Б въз основа на общия бюджет, за да се преразгледат кредитите, предоставени на тази страна, за да се прилагат не само економически критерии, но и да се включи спазването на правата на човека. Би трябвало да, да бъде възможно да има промяна в и критериите и условията. Вторият въпрос е свързан с достъпа до данни. ЕИБ разполага с могъщи лостове. Това е най-големият публичен кредитен орган в света и може да влияе върху економическия растеж на света. Е, ето защо е много важно ние законодателите и е, сметната палата да разполагат а, е, с е, максимум данни за проекти финансиране от ЕИБ. Това не винаги е било така в миналото. Има доклад за ЕФСИ от Сметната палата, където се споменава недостиг на данни предоставени от ЕИБ имайки предвид важната роля на ЕИБ, се иска да се предоставят повече а, е, данни за проектите, а, е, е, за, да могат а, за да можем по-добре да насочваме дейността на ЕИБ и да могат да се постигнат целите, за които се отпускат кредитите. Благодаря. Госпожа Малетич. Thank you very much. I would also like... Благодаря. Искам да поздравя докладчика за чудесния доклад също и докладчиците в сянка за техния принос. Като докладчик за становището на Реги искам да подчертая, че бяхме малко изненадани, защото аз лично не успях да намеря конкретно информация за дейността на банката, свързана с кохезионната политика. Въпреки, че в договора член 309 гласи, че банката трябва да насърчава засилването на единния пазар и да помага на изоставащите региони. В регламента за общите разпоредби във връзка с кохезионната политика се подчертава, че банката трябва да допринася за намаляване на различията между регионите – но няма някаква специална глава в доклада за банката, посветена на тези дейности и начина по който те наистина подпомагат за намаляване на различията. Когато разгледаме и дейностите, които трябва да извършвате, е ясно, че трябва да се подсили капацитет на държавите членки за подготовка на проекти. Така че трябва да е лесно да се подготви специална глава, посветена на тази тема. Призовавам ви това да стане и ще ви помоля тя да бъде включена в окончателния доклад. На следващо място също нещо, което бе малко изненадващо. Когато подложихме на обстоен анализ страните, на които се оказва финансова подкрепа и кредити, се оказа, че в пет държави членки се дават над 50% от е, общата сума на кредитите. Тоест всичко отива за пете най-големи и богати държави членки, което определено не е в съзвучие с разпоредбите на договора и в е, регламента за общите разпоредби. Относно тематичната концентрация, за транспорта, промишлеността и енергетиката, управлението на водите. Това е хубаво, че се върши. Половината от кредитите отиват за тези тематични приоритети. Но трябва да се отделят повече средства за иновация, за развитие на кръговата економика, тези нови понятия, които се нуждаят от подкрепа, тъй като ще осигури по-добър растеж за всички държави членки, особено науката и връзката между нея и реалната економика. Исках да подчертая, че трябва да се включат и тези елементи в доклада. Благодаря. Благодаря. Тези от нас, които искаха да вземат е, думата след докладчика, имаха възможност да го направят. Сега Европейската инвестиционна банка ще вземе думата чрез е, генералния секретар госпожа Марчо Антони. Much, Благодаря, господин председател. Благодаря за тази възможност да участвам в дебата за годишния доклад за ЕБ за 2016 година. Радвам се да чуя хубавите думи за дейността на банката. Искам да подчертая следното обаче. Говорим за финансиране на Европейския съюз. Всъщност това е инвестиционен, инвестиционната част. Ние подпомагаме инвестициите и обема на инвестициите – подпомагане на ЕИБ. Ние направихме анализ чрез макроекономически модел на Европейската комисия съвместния изследователски център. И тези резултати ще бъдат представени на парламента следващата седмица. Това е част от онази дейност, която е много важна и се основава на данните и изследванията, които е, извършваме и става дума за инвестиционното звено на Европейския съюз. Сега по прозрачността. Е Б положи усилия за повишаване на прозрачността, за повече информация за проектите и ние ще продължим тази дейност по проектите. По и нашите проекти, когато се бъде, когато бъде одобрен проект, информация за него се появява на нашия вебсайт. Нашата политика за прозрачност е много отворена. ЕИБ може да разкрива всички документи, поискана за заинтересованите страни. Разбираме, че информацията не е лесно достъпна. По отношение на сближаването, на което се на него се пада 27%. Ние работим в областта на новаторството, инфраструктура и МСП. Имаме и цели на хоризонталната политика, климатични изменения, сближаване и трябва да постигнем баланса между тези цели, целите формулирани от управителният ни орган. Сега по политиката за подаващите сигнали, тази политика се подготвя. По сътрудничеството с националните институции за развитие, ние засилихме моделите за взаимодействие благодарение на подкрепата с идваща от гаранцията на ЕФСИ. Имаме много модели за сътрудничество и вчера разговаряхме с комисията, с всички национални институции за развитие и какви уроци за бъдеще можем да извлечем. Тази дейност е много важна, не по-малко важно е и нормативната база да позволява това следователно съчетанието с средствата с ЕФСИ и Европейски инвестиционен фонд позволява по-ефективно сътрудничество между институциите. Сега, ако мога да се върна на възнаграждението и ЕИБ е банка и ние пред, предоставяме пазарни продукти. Цената им се основава на пазарния риск. И ние трябва да намерим начин решаващият критерий да не бъде цената. Много, е важ, много важни фактори са изграждането на а, капацитет. Много са факторите, които влияят върху качеството на проекта и не само цената. Това, разбира се, води до изкривяване на пазара, с което не винаги сме съгласни. По данъчното облагане Нашата политика се съобразява с законите и ръководство на Европейския съюз и също така очакваме резултатите от оценката, която ще дойде през декември и ние ще трябва да коригираме политиката си за некоректните юрисдикции. Резултатите ще излязат през декември. Благодаря. За сега е това. Много се радвам, повтарям още един път, господин председател, диалогът с Европейския парламент е много важен. Благодаря ви за тази възможност. Много се радваме, че имаме възможност да изпратим последващ доклад Диалогът е много важен. Искаме той да продължи. Благодаря, госпожо, за присъствието и за изказването. Нямам съмнение, че желанията, изразени от колегите ни тази сутрин, ще бъдат отчетени а, от ЕИБ. Да приключим, а, да обобщим а, това тази размяна на мнение. Да, съвсем набързо, господин председател. Повечето от нещата, които исках да кажа, ги казах в началото. Коментарите на НП и Алде ще бъдат отчетени. Жалко е, че господин Зани напусна залата, тъй като той спомена Турция. По въпроса за Турция, е, тясно е, свързан с мандата на ЕИБ, комисията, съветът, споделят една и съща идея е, средствата да бъдат отпуснати за преразпределение в други области. В момента нямахме възможност, не сме имали възможност да обсъдим този проблем с съвета. Що се отнася до Реджи и Екон, вчера беше постигнато споразумение и Нямах възможност да прочета споразумението и да коментирам по него, но отчетах всичко, отнасящо се до регионалната политика. Вярно е, че по отношение на ЕИБ бяха повдигнати някои въпроси Искам обаче да отразя и въпросителните, които имаме тук в парламента, свързани с прозрачността и достъпа до информация. Трябва да кажа, че и бе полагат огромни усилия, но трябва да продължим да настояваме те да продължават в същия дух. Не винаги е лесно да се да имаме достъп до информация. Понякога ни предоставят информация, но често ни казват, че всичко е онлайн. Понякога информацията е толкова много, че е трудно да намериш това, което ти е нужно. А, така че трябва да следим нещата за а, ценообразуването. Разбирам, че ЕИБ е банка и функционира на пазарен а, принцип. Заедно с това да не забравяме, Това е банка, която предоставя услуги, но не само цените са важни при проектите, техническата помощ е също от огромно значение. Ето защо не искаме да допускаме изкривяване на пазара. Заедно с това смятаме, че цената може да привлече някои проекти ако няма модулиране на цената, това не може да стане, но е много важно пазара да не се изкривява и да се подкрепят всички проекти, не само по ценови признак, но и от гледна точка на добавената стойност на проектите. Благодаря. Гласуването ще бъде в комисията по бюджета в понеделник 4 декември тук в Брюксел. Сега как се развиват а, тристранната среща по упростяването на финансовия регламент. А, надявам се, че това не е а, заблуждаваща реклама. Ричард Ашвард е нашия докладчик и му давам думата. Благодаря, господин председател започвам да си мисля, че става дума за оптимистично наименование. Проведахме 10 тристранни срещи. Хубавото е, че ни оставят 20 страници, докато прочетем целият всички актове. Това е хубаво, защото всички страни са решени работата да приключи преди края на естонското председателство. На първо място, защото би било практически невъзможно следващото българско председателство да поеме цялата недовършена работа. Не е реалистично да се очаква такова нещо, но и второ трябва да посочим, че Агри и Реджи приключиха работата си по пакетите Омнибус. Гласувахме сълскостопанския пакет тази сутрин и е спешно необходимо тези регламенти а, да са приети до 1 януари. Престои ни доста работа, Е, отделихме 70-80 разпоредби, е, за които институциите се споразумяха да бъдат разгледани допълнително. Насрочени са 5 или 6 допълнителни тристранни срещи. По време на тристранните срещи от последната ни среща разгледахме одит на процедурите за освобождаване от отговорност и регламенти за одит. Председателя спомена, че парламентът иска първо да упрости процедурите, но и второ да ги ускори. Или поне искаме да сме сигурни, че графикът за освобождаване на отговорност да е а, по-стегнат и да се спази принципът N плюс 1. Разгледахме различни въпроси, свързани с процеса на одит и състезателната процедура. И тези преговори за сега не са приключили. И накрая, господин председател, следващото заседание в понеделник вечерта е много, много е важно да участвате. Нека да проведем разисквания преди тристранната среща, а не по време на нея. Тоест, повтарям, понеделник вечерта. Благодаря, господин докладчик. Оценявам вашата ангажираност. Става дума за голям брой срещи, много интересна дейност. И заедно с това в рамките на следващата МФР е много важно да отразим многодишната финансова рамка, тъй като нещата са трудни. Някои стопански субекти страдат от сложността на предварителните, последващите проверки, атмосфера на недоверие, която не може да продължава. Това вреди на името на Европа сред гражданите. Давам думата на докладчика в Сянка Владимир Манка, който също присъства. Благодаря, господин председател. Поздравявам докладчик. Аз участвах само в една тристранна среща. Е, ако в рамките на два месеца човек трябва да участва в 10 такива, доста трудно е, се оказва. Във всички случаи трябва, ме, трябва да сме подготвени добре, за да протекат добре преговорите. за да приключат нещата тази година, така че до година да можем да продължим. Благодаря на всички е, изисква се от нас да издържим до края. Реципиентите е, на тези плащания го очакват от нас. Благодаря. Госпож... Госпожа Гресле не е тук тази сутрин, но оценяваме нейната работа, нейните качества и познания. Не можем да не им се възхитим. Разчитам много на нея за да помогне за постигането на упростяването. Не може да се постигне упростяване по средата на МФР. Следващата МФР трябва да бъде подложена на, реглам... на това, което приехме. Много е важно с МФР да се постигне упростяване в основата на което упростяване да бъде доверието, а не недоверието. Никой друг не иска думата, затова ще дам думата на Ричард Ашвард. Няма какво да добавим повече. Омнибус Агри ще бъде представен в пленарната зала, отделно в пленарната зала и така ще имаме възможност да приключим с МФР до края на годината. За да може да влезе в, за да може да бъде прият в, да, да съществува в началото на годината. Сега преминаваме към един дебат, който е много важен а именно финансирането на дейностите, които Европа ще подпомага в Африка. Искам да приветствам с добре дошли нашите гости, господин Роберто Ридолфи от Генерална дирекция ДЕВКО и господин Сергей Дафара, председател на Търговската камера ЕС Африка. И имахме честа да го изслушаме на заседание с комисиите АФЕТ и ДВ. Днешният диалог е част от Африканската седмица в парламента. А, преди а, петата среща на върха, която ще се проведе в Абиджан 29-30 ноември. Ще се откри... Тази днес след обяд седмицата ще се открие от председателя Таяни. Добре дошли на, председатели... на представителите на комисиите АФЕТ и Деве искам да приветствам, макар че още не е дошла госпожа Макаван. Тези разговори ще се организират през сестента. Ще чуем какви са инвестиционните възможности, които ще предостави Европа. След това ще чуем господин Ридолфи и накрая господин Латара, който ще, говор... ще представи нещата от гледна точка на стопанските субекти. Господин Кондонс, директор за взаимоотношенията Европейски съюз Африка, генерална дирекция ДЕВКО. Много моля, не повече от 12 минути за възможност за финансиране в Африка. Благодаря, обещавам ви да бъда кратък. Първо, да благодаря на парламента за това, че е, организира тази дискусия. Тя е важна и много навременна. Следващия петък Тръгваме за Абиджан, както споменахте, за да готим следващата е, среща е, на върха Европейския съюз Африка, която е много важна. Важна е, защото ясно е и се вижда от е, дискусиите, че в Европа има едно така ново разбиране за значимостта на Африка. И започваме да разработваме нов подход към този континент. Е, ясно е, че миграционната криза също е, помогна за по-доброто разбиране на това, което се случва в Африка. Е, и че въздействието на едно положително или отрицателно развитие в този съседен нам континент пряко се отразява и на Европейския съюз ако погледнем нещата от, през призмата на миграцията, това, което е, откриваме е един е, огромен континент с много проблеми, преди всичко демографски, но и континент на много възможности възможности като е, демографски дивиденд, така да се каже, економическо развитие с е, огромен потенциал в редица отрасли, предимно селското стопанство, огромен потенциал в, е, за производството на обновяеми енергийни източници. Е, така че нашата задача е да помогнем на тези наши партньори в Африка да използват този потенциал, да реализират този потенциал. И това на фона на един е, континент с младо население, което ще е, увеличи, което ще се увеличи двойно до 50-та година и ще се окаже най-населения континент до, до тогава. Каква е тази промяна на приоритетите от европейска гледна точка? Това отразява отчасти и променените приоритети в световен мащаб. Ние излизаме от един период между 15 та от 15-та година, в който доминираха целите на хилядолетието и сега минаваме към целите за устойчиво развитие до 2300, което някакси добре е, пасва на е, африкански, целите ни и е, приоритетите за развитие в Африка. Какви са и финансовите ни ангажименти? с Африка. Ще започна с една характеристика. Ние се ангажираме в Африка с редица инструменти. Три на географски принцип, 11-я Европейски фонд за развитие, DCI, е, който е, чрез финансиране за южноафриканския пакет е, също е на географски принцип и инструмента за съседство. Освен това имаме е, тематичните програми, DCI, панафриканската програма, е, инструмента за демокрация и човешки права, инструмент, който е, допринася към стабилност и мир и е, между и вътрешна програма, която всъщност е на географски принцип и която тук се включва Африканския фонд за мир, който е особено важен в райони, които е, иначе не могат да бъдат обхванати е, от е, европейския бюджет. От 14 до 20 очакваме да, да ангажираме близо 21 милиарда евро, да заделим 21 милиарда евро за Африка, европейски средства. Ако добавим е, и е, вноските на държавите членки към това, е, тази, това число ще се увеличи значително. 15, например, плюс ангажимент на европейските държави членки, 21,5 милиарда евро за Африка бяха ангажирани. Тази, този така сериозен финансов ангажимент трябва да се разглежда в е, съответния контекст. Ние сме и в политически смисъл партньор номер едно е, в Африка, макар че е, китайците там имат сериозни позиции, но ние сме първия им е по значение търговски партньор, 20% от е, е, вноса в Африка е от Европа и 40% от износа е за Европа. Ние сме номер едно доставчик на преки чужди инвестиции в Африка и също така сме първия им източник на средства, които се пращат от Европа в Африка. 15-та година колективно 21,4 милиарда такива такива а, е, преки а, е, инвестиции а, е, бяха средства изпратени от диаспората в Европа към Африка. Два е, коментара имам. Първия, както виждате, ние сме е, се ангажирали с множество инструменти с Африка. В бъдеще е, и ще имаме повод да обсъждаме това с комисаря Мимица. В бъдеще, може би, ще трябва да помислим за тази сложна законодателна среда с многобройни финансови инструменти, и дали не си струва да се е, рационализират, да се е, консолидират тези финансови инструменти, така че да се е, опростят и да се премахнат изкуствено създадените граници между тях, за да може по-лесно да отиват средства към африканския континент, който е, се превръща в приоритет за външни действия от страна на Европейския съюз. Втората ми бележка се отнася до е, модалностите, е, начина за изпълнение на е, проектни ангажименти. Сега има промяна от е, традиционните начини на работа и финансиране на проекти към нови, сега вече не толкова нови, но е, все по-активно е, е, участващи предпочитани е, модалности. В именно бюджетна подпомагане, подпомагане за бюджета в резултат на политическия диалог, резултатите в това отношение са много по-добри. И второ, това, което Роберто ще разработи, смесване, сливане, блиндиране и на различните фондове. Това, което е общо между тях, не са само е, парите за официалните средства за е, помощ за развитие, но и тези, които помагат за освобождаване на, е, е на свежо финансиране, свежи пари от други сфери. И мисля, че това е начина да вървим от тук нататък, да използваме нашите, нашата помощ за развитие, за да привлечем по-вече публични или частни инвестиции. Ако е, позволите, ще е, спра до тук е, толкова като увод от мен. Благодаря, господин директор. Да, точно 12 е, минути имахте разположение, вие е, направите експозето си в 10 е, и нещо. Сега, преди да дам думата на господин Едолфи, ще е добре, ако някой от колегите желаят да реагират, да го направят сега. Кой желая да вземе думата? Господин Депре. Господин Депре. Благодаря, господин председател. Не съм специалист по тази материя, която се обсъжда в момента, но две числа ме е, заинтригуваха в тази връзка. И тези суми са сравними. Те се отнасят до определени, определен период, например. Европейските фондове, е, казахте, че са около 25 милиарда. Е, това отговаря, ако правилно разбирам, на е, Е, на, е, на това. Е, те се отговарят на сумата, която на изпратените средства от африканци, които са дошли в Европа и изпращат на семейства си обратни, обратно тези средства. Ако удвоим броя на африканците, които работят при нас, какво ще се промени? Предвид и бюрокрация и всичко друго. Господин Курвел. Благодаря, господин председател. Благодаря ви най-сърдечно за много интересния доклад, е, който, макар и е, беше много съдържателен. Съвсем, съвсем е, накратко искам да помислим върху е, възможностите за упростяване и е, да видим до каква степен е, това преплитане от различните видове финансиране е, до каква степен е сложно, колко сложно е това преплитане би трябвало да в ня... от една страна да, да направим нещо в това отношение. За мен е много важно следното. Разбира се, първо трябва да се помага на хора, нуждаещи се. Е, но първо трябва да сме наясно каква е целта, какво искаме да постигнем с тази помощ. Е, трябва да комбинираме помощ, е, услуги по подпомагане с претенции, с настояване за подобряване на положението, защото в последните години виждаме, сме свидетели една огромна миграционна криза, която е свързана с Африка предимно. Затова трябва да помислим за възможностите. Е, е, е, как, как, на къде са насочени тези цели и как ще измерваме тяхното е, осъществяване, тяхното, до каква степен те са постигнати или не. Други? Ако е, позволите, аз е, като председател ще се възползвам от е, е, позицията си да говоря за, по същия въпрос. Африка е важна за Европа. Е, знаете, че африканско население, което е близо е, 800 милиона, е, ще се е, удвои в следващите 30 години е, или африканците е, трябва да имат прилични условия да живеят там, където са, или ще дойдат в Европа. Това е, е едно сериозно предизвикателство за Европейския съюз. Вие споменахте множеството инструменти. Не са ли твърде много в крайна сметка? Няма ли твърде много инструменти, а недостатъчно средства и кредити, за да си изпълним задачата? залогът е изключително голям. 28 е, милиарда 0,15% е, е, от БВП на Европейския съюз са това. И африканска диаспора, която връща горе-долу същата сума обратно в Африка. Това е в резултат от работа тук. това е следствие от обществен, е, това са обществени средства, е, обществен дълг. Аз избран от една страна, където, която има значителен е, държавен дълг, задължнялост и същото се отнася за, за Африка. Трябва да помислим какво прави всяка държава членка може ли да попитаме, е, да помолим държавите да бъдат малко по- е, кооперативни, да, да, да, е, да, да действат, защото ако нещата останат само в ръцете на бившите колонизатори, ще е доста трудно. Тук става дума обаче наистина за една жизненно важна тема. Е, която е, ако не решим, ако не решим проблема с миграцията и да е, срушим този избор на миграция с помощта за развитие на Африка, ние ще имаме трябва да, за целта трябва да имаме партньори в Африка в управлението на държавите там, които са готови да така поемат контрол върху ситуацията тогава ще сме е, е, свидетели на едно връщане на мигранти към... Е, ако успеем да го направим, да работим добре, тогава може да се върнат мигранти с си по происход. Благодаря, господин председател, за представенето е, тук. Искам да се призна към е, това, което казахте. Според анализ на ОНЕ до е, края на столетието броя, броя на населението в Африка е, ще се удвои е, почти. Е, това е огромен ръст. Трябва да решаваме този проблем. След като толкова много хора живеят в бедност, ще имаме стотици милиони мигранти, иммигранти в бъдеще тук е, става дума за две. Е, е, трябва да действаме по две линии. Първо, образованието на младежите за борба с бедността и втората област е създаване на работни места и то в Африка. Затова ни е нужен точен анализ какво би струвало това. Ето защо трябва е, и с други е, световни сили, като е, САЩ, да, да работим съвместно, да се ангажираме в диалог за помощ за развитие, защото не, не е достатъчно да се подпомага оръжейната индустрия, като се въоръжават държави членки и сили в тях в, е, е, защото е, има опасност и много страни в Африка да се превърнат в данъчни оазиси. Трябва да се мисли и за това. Благодаря. Господин, благодаря, господин Манка. Сега, господин директор, чухте няколко реакции на вашето изказване. Имате думата за отговор. Благодаря за съвсем уместните въпроси. Няма да отговарям по ред. Има някои елементи, които могат да бъдат обединени. Ще започна с това, което вие самия казахте, господин председател. Става въпрос за демографията. 1,2 милиарда в момента, а през 2050 Африка, ако разчетите са вярни, населението ще бъде 2,4 милиарда което означава, че ще има сериозен натиск върху обществото и економиката. И то съвсем осезаем. Ако успеем да задействаме една положителна динамика на африканския континент, задължително ефекта на доменото върху Европа ще може да бъде усетен независимо от това какво се прави за Средиземно море. Така че тези инвестиции, тази сериозна политика са необходими и то сега. Както казахте, това изисква истинско политическо партньорство. Което, извинявайте, господин директор, според прогнозите, Африка ще има 2,4 милиарда население 2050. А днес колко? Тоест, двойно по-малко. 1,2 милиарда ще стане 2,4 милиарда. Двойно увеличение. През 2050 Африка ще се превърне в най-населения регион в света с най-младо население – всички континенти с застаряващо население, с изключение на Африка, който изисква политически ангажименти. И както казах, скъсване с сегашния модел на отношенията между бенефициент и донор – Средствата, които даваме, трябва да бъдат обвързани с една политическа програма. Срещата на върха в Абиджан ще превърне това в реалност. Едно от нещата, по които поставяме акцент е... Аз много често използвам една метафора. За пазара има два крака за, за да се върви, на човек му трябва два крака. Тоест, това, което правим ние, трябва да се допълва от нашите африкански партньори. Ако искаме Африка да привлича повече инвестиции, отколкото в момента, ние трябва да предприемем съответните мерки, като използваме а, държавни средства, но и нашите африкански партньори трябва да предприемат мерки за подобряване на инвестиционната среда. Едното не може да действа без друго. Това просто няма как да стане. Тази програма е направена и ще бъде прията в Абиджан. А що се отнася до заетостта? С оглед демографския ръст, Африка трябва да създаде близо 18 милиона работни места годишно, което е огромна цифра. Това просто е неизпълнимо. За да се създадат повече работни места, има нужда от мерки в сферата на инвестициите, създаването на една економика с добавена стойност. Тук ще помогне банката и трябва да има квалификация, за да могат младите да изпълняват новите работни задължения. Трябва да се осигури техническо професионално образование, което е от особено значение. Това е една от точките, по които ще настояваме по време на среща на върха. И така стигаме до един доста деликатен въпрос, който при все това ще повдигна, а именно семейното планиране – сексуалното и репродуктивно здраве и права. Това е деликатна тема за някои от държавите членки. Ще трябва да се положат усилия да се намали демографския ръст. Трябва да се осигури образование на млади момичета и жени, трябва да се създадат работни места за жените трябва да се работи по семейно планиране, за да се намали демографския ръст. За тази цел, и тук съм напълно съгласен с вас, се нуждаем от съвместни действия на Европейския съюз и държавите членки. Ние знаем какви са ограниченията в това отношение. Надявам се, че при преговорите на бъдещата МФФ няма да има сериозни съкръщения в бюджета за външни действия. Дебата за бюджета мисля, че включва и този въпрос с всичките ползи и рискове. Няма да се спирам на тях, но извън обединяването на управлението на външните мерки трябва да се предприемат и други действия, а именно въвеждането на синергия, съгласуване на средствата, управляване на европейско ниво и държавите членки, така нареченото съвместно програмиране, което ще е трудно начинание, но ще трябва да преодолеем бюрократичните пречки – ще се опитаме, доколкото е възможно, да използваме общите ангажименти, които могат да бъдат поети на срещна върха в Абиджан. Всички държави членки ще бъдат представени на ниво държавни ръководители и министри на външните работи. Всички трябва да поемат съвместни ангажименти и мисля, че след това ще можем да обсъдим с държавите членки как да бъдат изпълнени тези ангажименти. Това няма да стане само с мерки на европейско равнище. Това ще трябва и с бюджетите, които администрират държавите членки. И на последно място, това, което каза господин Дюпре – Това е въпрос политическо измерение, както много добре знаете. А именно паричните преводи на диаспората. Те са реални. Много е направено, между другото, за да се намалят разходите за парични преводи. При изпращането на средства от Европа за Африка, разходите в миналото бяха много големи. Сега те са съкратени. Остава Въпросът е какво се случва с тези парични средства. Дали Въпросът е какво ще прави след това с тези парични средства. Дали те ще са просто един личен бонус или ще могат да бъдат мобилизирани за постигането на по-устойчиви, рентабилни цели. Това е доста деликатен въпрос, защото става въпрос за личен паричен ресурс, но мисля, че трябва да се поработи и в това отношение. Сумата през 2015 е 21 милиарда евро парични преводи и 21,4 държавни помощи за развитие. Дали тази помощ може да бъде заместена само с паричните преводи? Не мисля, че Европа ще приеме това. И на второ място тези пари не се използват с една и съща цел – Държавните помощи за развитие имат сериозни предимства пред паричните преводи относно локалния ефект и устойчивото развитие. 21 милиарда държавни помощи за развитие имат много по-голям ефект от 21 милиарда парични преводи. Надявам се, че отговорих на по-голяма част от въпросите. Много добре отговорихте. Толкова добре, че има нови въпроси. Господин Дюпре. Моят въпрос имаше смисъл и иллюзорно е да смятаме с оглед на демографското развитие в момента – че ще намалим миграционния натиск. Може би това ще шокира някой. Независимо от мобилизираните средства, е, е иллюзия да смятаме, че ще спрем миграционния натиск. Аз не вярвам това. Като имаме предвид демографския натиск и климатичния натиск. Когато се правят преводи на лица, работещи тук за Африка, всъщност това са лични взаимоотношения, не, може да се структурира. Да осигурява достъп до здравеопазно образование, да не подценяваме тези преводи. Дали да не разработим едни механизми, за по-колективна действ... по-колективни действия, насочени към развитието. Множество от е, инструменти в бюджета и на държавите членки. Това е нетърпима бюрокрация има нужда от промяна в културата на Европейския съюз. Господин Депре, вие поставяте под съмнение органиграмата на Европейската комисия. Може би трябва да се извърши одит на ограни... органиграмата е, на Европейската комисия. Господин Фернандеш, благодаря, господин председател. Много интересен и важен дебат. Поставям акцент върху значението на образованието и обучението. Не знам как могат да се правят инвестиции без това. противен случай ще има нужда от хора, които тръгват от Европейския съюз за Африка което може да предизвика проблеми. Въпросът ми имаме вече има заинтересовани страни от фонда за подпомагането. Ако има заинтересовани страни и тъй като се използват платформи, как ще се използва това? Как ще се... Какво ще бъде изпълнението? в многодишната финансова рамка ли? И също така взаимодействието с Европейския фонд за развитие. Какво, какво е изпълнението в момента на Европейският фонд за развитие? Това ще бъде втората част. Господин Колмел. Благодаря, господин председател. Искам е, да добавя един е, допълващ въпрос. Имах удоволствието преди около преди половина година е, да е, направя посещение на Витбанк и е, е разбрах там, че изключително важно е да се гледат не само е, парите и сумите, а, но да имаме и а, е, стабилни държави, в които да инвестираме. В противен случай парите а, е, са изхвърлени от прозореца, независимо е за какви средства говорим, за колко. Разбира се, не трябва и да, бъдат, е, да бъдем прекалено взискателни към тези държави. Не, не може да очакваме да имат е, структурите, които ние очакваме от тях, но е, не би трябвало е, така да, да раздаваме средства с е, щедра ръка, а да а, сме сигурни, че те ще ползват, ще стигнат до, до по предназначение и а, в крайна сметка ще доведат до промяна в структури в Африка, но мисля, че това е, а, иллюзия. И накрая а, мисля, е, от един признат професор в Германия има доклад и за демографията и той каза, че в тази област са необходими поне 20 години дейност и едва след 20 години може да се усети промяна е, така че пълна иллюзия е да смятаме, че това, което правим сега, ще промени нещата след 3 е, или 4 години. Това може да се случи най-рано след 20 години. По демографските статистики, отвояване на населението, какво е, е разпределението между Макреба и Африка е, на юг от Сахара? Сега за диаспората. В Европа работят африканци и това е Една, единият източник на средствата, които се превеждат, другите са, други, са фондове. От фондовете за обществена помощ. Що се отнася до тези фондове, които се изпращат за Европа, има, може би е необходимо каналите за превод да се канализират, за да не се използват по друг начин. Господин Зелер, тъй като директора трябва да тръгне в 11.45. Благодаря, съвсем кратък ще бъде. Това какво, какво правим, за да не изтича толкова много пари от Африка? Е, сумите, които незаконно изтичат по незаконни е, финансови, като незаконни финансови потоци от Африка, е, надминават е, това, което ние като публични средства инвестираме за е, помощ за развитие. 50 милиарда долара нелегално са напуснали континента през 16-та година. И се допуска, че това са многонационални фирми, които имат седалища в европейски държави. Например, държавата Чад е фалирала, защото Гленко е сключила договор, според който, който, е, Гленко, е, от който е, чат губи и това са неща, които с помощ за развитие не могат да бъдат коригирани. Господин директор, имате думата за отговор. Не знам а, дали имам отговорите, но ми, но ми дадахте думата. Най-напред да за да започна със съвета на, свет... със съвета на Световната банка. Съгласни сме, не става дума само за обществени средства, трябва да се работи само и за качеството на помощта. Роберто ще представи по-подробно инвестициите А, това, на което ни отдаваме предпочитание е под, подкрепата за бюджета. Защо? Защото тук се води политически диалог и е, обсъждат се мерки насочени към държавното управление и във връзка с коментара на господин Целер, много е важно, че, това, е, че в този процес се обсъждат мерки свързани с общественото управление. Новата агенция за развитие трябва да обърне особено внимание на мобилизацията на вътрешни ресурси. Това предполага системи за управление на обществените финанси. В тази рамка имаме днев, програма за преодоляване на незаконните финансови преводи. Наясно сме с проблема, става дума за изтичане на средства, поток, който трябва да се спре. Това е приоритет, защото е свързано с програмата ни за развитие. Адженда 20... 2300. Второ, напълно съм съгласен с това, че усилията, които трябва да положим в Африка, имат дългосрочен характер. Миграционния натиск, демографските проблеми не са въпроси, които ще се решат в рамките на няколко години но ние трябва да започнем работа с дългосрочен прицел. От тук и е значението на доверителния фонд за Африка, за да можем да разберем какви мерки биха произвели ефект – да се разработи една независима система за наблюдение, което да ни покаже дали предприятите мерки биха имали резултат. Защото работата по първопричините на миграцията не е дейност, която ще се извършва през следващите няколко години, а през следващите десетилетия, когато говорим за програмата за следващия цикъл в наш интерес е обърнем внимание повече е, внимание на детайлите на политиката. Що се отнася до въпроса за диаспората, не разполагам с е, данни за състава на происхода на тези преводи. Не знам дали това са средства, получени като трудово възнаграждение или пък помощ, помощи получавани от граждани, живещи в Европа. Бих могъл да опитам опитам да намеря тези данни, но една част от обществената помощ за развитие в крайна сметка се изразходва в Европа. Това са средства за прием на бежанци в Европа, така че системата за отчетност Искате да кажете, че една част от 21-те милиарда се използват за прием на беженци, така ли? Да. Когато погледнем цифрите от близо, виждаме, че те са манипулирани не смятам, че става дума за манипулация, тъй като е, всичко се декларира всяка година на ОИСР. Е, сумите не са, в, в цифрите няма последователност. Не познавам, да, не знам данните на изуст, е, но бихме могли да ви ги предоставим стигам до казаното от господин Депре за начина по който се използват превежданите средства. Това са индивидуални средства, които се превеждат на семейства и мисля, е, че Роберто ще развие тази тема, все повече виждаме, че тези суми се използват за инвестиции, които засягат не само едно семейство, но и една по-малка или по-голяма местна общност. Подобни примери има в Мали Мали започва да се възражда като държава и сумалийската диаспора, която е доста голяма в Европа, Канада и САЩ, започва да се мобилизира. Не става дума за превод на пари за семейство живеещо това. Тези средства оказват влияние върху върху развитието в дадено село, пристанище или така нататък. Виждаме полезно поздравяване на тези средства. Предпоследно образованието и обучението. Съгласен съм с господин Фернандеш, напълно съм съгласен, това е от особено значение – и ние трябва при, в следващия програмен цикъл да насочим вниманието си към обучението и образованието. А, те и сега имат своето присъствие, но то трябва да се подсили в програмата след 2020 година президента Макрон обяви подобни намерения за Африка. Последен въпрос. Още един път ще ви разочаровам, господин председател, за демографският приръст и Магреба Близки изток и Африка на юг от Сахара. Не, не знам цифрите, не изюст мога да ви ги изпратя. В бюджет 2018 година, който се обсъди на тристранната среща, има пилотен проект а, по а, Еразъм, така че а, млади хора да следят използването на бюджетните е, средства за Африка, насочени за устойчиво развитие. Така думата има е, господин Ридолфи. Той е директор по планетата и благоденствието. Благодаря, господин председател много ангажираща длъжност. Най-напред благодаря на вашата парламентарна комисия и на вас, господин председател, за помощта която казахте по време на разговорите за фонда за устойчиво развитие. Всичко това, което казвате, трябва да стане реалност. Преди година и половина разработихме идеята за план за външни инвестиции доста сложна идея. Съвета и комисията приеха регламент, но фондът е част от усилията за улесняване на достъпа до финансиране. затова имаме три стълба. Преди обаче да направя изложението на английски язик, искам да направя няколко кратки коментара. Е, ние трябва да следваме линията на политическите решения, а не инструментите. Когато се казва, че имаме много инструменти, съм, аз съм съгласен. Не е лесно. Ние в е, комисията се опитваме да обединим а, е, фондовете. А, трябва да съчетаят а, фондовете с различните бюрократични структури. Аз смятам, че нещата трябва да станат по-прости. Второ, ролята на частния сектор в развитието. Помните едно съобщение през 2014 година, чието автор съм аз съм, тъй като аз съм, моята специалност е хибридизацията на политиката за развитие. През 2014 година Съвета и парламента дадаха много добър отговор на проблема за ролята на частния сектор. Африканския континент. всички сме съгласни, че създаването на заетост е основен приоритет, но кой ще създаде заетостта? Не правителството, а предприятията и затова си задаваме въпроса. Разбира се, създаването на условия за заетост е отговорност на правителствата. И още няколко въпроса за диаспората. Да. Има частни лица, където не можем да влияем. Да, много е важно, че бяха предприяти мерки за намаляване на цената на преводите. Предупреди няколко години цените на Western Union и други подобни фирми бяха огромни, дори неморални намал... по-низки са, но не колкото бихме искали. Не можем да пипаме, не можем да говорим за тези средства. Това е нещо, което аз давам на своето семейство за посрещане на техните нужди. Но мигрантите в Европа създават богатство. Това богатство понякога се инвестира в а, съкровищни бонове в Германия. Може би тук а, има какво да направим, защото в структурата, която ще представя след малко, ще видите, че има възможност за пенсионните фондове и за частните инвеститори да инвестират без да рискуват капитала си. Е, сега вече можем да минем към слайдовете.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 Връщаме се на тях, защото не става дума само за растеж на БВП, става дума за околна среда, устойчивост на инвестициите. Предпочитам да мина на английски. имаме и известна глобална рамка, в която влиза този план. Планът в Адиса Беба през 2015 година беше решено, че официалната помощ за развитие не е достатъчна. Ето защо трябва да се пренасочат средствата. Второ, Европейския консенсус за развитие. Ето и от, за това аз съм директор а, за планетата и приспоритета. Глобалната стратегия, политическата ориентация на Европейския съюз към външния свят. Ние сме много по-открити, обич... опитваме се да водим приобщаваща политика преди 15 години, господин председател. Помните, че дори не ни беше позволено да говорим за своя интерес политиката за развитие беше благотворителност, нещата се промениха, така че интересът е, е част от дискусията. Дава се принос към целите за устойчиво развитие. Също така подобрява се инвестиционния а, климат и немаловажно е, че се намалява корупцията. Корупцията и бюрокрацията често са свързани, колкото повече е бюрокрацията, толкова повече е корупцията. Защо? Защото се увеличава броя на каналите и режима за разрешителни е много а, сложен. При, по а, първо причините за миграцията. Аз самият написах този документ преди година и половина. А, средствата са недостатъчни с оглед на потребностите. Всъщност ние имаме нужда от 2010, 210 милиарда всяка година – за да се доближим до целите за устойчиво развитие, които са насочени към приобщаващо и екологично развитие. Този план не включва всички дейности на Европейския съюз, не включва Латинска Америка, Карибския регион, в момента само Африка – и с района около него. Сега трите стълба. Фондът. На 27 септември беше подписан фонда за устойчиво развитие. На 28 беше първата среща с председателя и заместник председателите на Комисията по развитие. На 7 ноември проведахме първата среща на оперативния съвет за различните области за инвестиции. Фонда се разделя на две части. Първо, традиционен и съчетаване, т.е. предоставят се безвъзмезни средства – за да се намали тежеста на финансирането за инвестиции като, в, в области като пътища и други. Има, ще цитирам две цифри от 2007 до 2016 година в Африка. Ние използвахме 2 милиарда безвъзмезни средства за мобилизация на средства в частния сектор за целите на инфраструктурата. За периода 2007-2016 година поехме ангажименти за 1,2 милиарда и от тях има инвестиции за 13 милиарда, т.е. коефициента 1 към 11 същия фактор като за инвестиционния план, така че резултатите са на лице. Имаме 10 години опит за съчетаване на безвъзмезни средства с кредити от банки като ЕИБ, Банката за развитие на Африка, но също и двустранни. И тук искам да споделя един проблем тук трябва да участват повече държави членки. Сега Сметната палата я защитих комисията в тази зала, когато говорихме за съчетаването преди година и половина. Имаше препоръки за подобряване. Сега за гаранциите за частни инвестиции, за намаляване на риска за инвестициите е нещо ново. Ето защо ние трябваше да приемем регламента, който за първи път, който предвижда пасиви за непредвидени обстоятелства на 100 750 милиона помощта е по средата, би трябвало да подпомага подготовката на инвестиции от частни фактори и стълб трети бизнес, климата, борба срещу корупцията разработването на е, създаването на условия за независимост на съдебната система. И това са трите стълба, които са интегрирани. Е, в, в посредата е гаранцията. Във Вашингтон колегите от Световната банка бяха много впечатлени. А, този път много се бяхме много горди, защото създадахме нещо ново, което очуди хората във Вашингтон, защото сме в авангарда на финансовия инженеринг, на международното развитие и Световната банка създаде отдел за частни инвестиции. Сега, тук виждате енергоспесяващи кружки. В комисията искаме да водим дружески диалог с бизнеса. Това е предизвикателство за нас. Искаме един механизъм, така че при запитване от фирми да ги пренасочваме към оперативни отдели, които отговарят за този сектор. Гаранцията Европейския фонд за устойчивостта е свързан с критерии. Ние не искаме да предоставяме субсидии там, където има инвестиции. Искаме обаче инвестициите да бъдат насочени там, където в момента няма инвестиции. The... Първи стълб на гаранцията чета от регламента, който приехте, член 8, допълнителност, т.е. да се работи там, където не са разработени проекти, а също така и портфейлен подход за смягчаване на риска не може да се инвестира само в Централно-Африканската република. Трябва да се инвестира в Кения, Гана, и страни е, и да се балансира риска е, между по-рисковите и по-низкорискови страни. Е, също така разпределяне на риска и економическа жизнеспособност. Имаме група експерти, които анализират тази част от жизнеспособността. Другите въпроси обаче ще се разглеждат от комисията, социалните въпроси, образованието, обучението, също така пазарните недостатъци, за да обясним е, критерия допълнително. Също така акцент върху жените и младежите. Предлагаме пет възможности за инвестиране. Те са готови за утвърждаване. Утре комисията ще приеме решение. Устойчива енергия и конективност, микро и малки предприятия. Вчера беше представена една интересна идея за финансово приобщаване. Анализира се идеята за микро финансиране. Устойчиво селско стопанство, това е сектора, където очакваме да се съдат най-много работни места. На четвърто място устойчиви градове. Има миграция от селските към градските региони, но без инвестиции, възможности за растеж ще настъпи катастрофа. Градове, които растят много бързо няма да създадат устойчив растеж. И не на последно място цифровизация за развитие. По цифровизацията пазарите функционират така, че има финансиране в цифровизацията, но в някои ниши финансирането е недостатъчно. Това е, на което исках да обърна внимание, ролята на Европейския съюз за втори стълб предоставяне на техническа помощ. При първи стълб имаме подготовка на инвестициите и етапа на инвестиция, ясна анализ на пазара, анализ на инвестиционния климат. Сега да видим какво имаме в какво имаме в тази част. Показано е взаимодействието, интеграцията на различните сектори. И сега искам да обясня функционирането на фондовете. Нямам слайд, но ще се опитам да ви представя по-образно. Гаранцията ще бъде нещо като основите на една сграда. Той ще носи голяма част от тежеста и риска. На партера се разполага банката за развитие и тази част носи част от риска, но не колкото основите. И след това на, на го, отгоре има няколко етажа институционални инвестиции инвеститори, като пенсионните фондове. 100 милиона гаранции от фонда, 200-300 милиона от банките за развитие, е Б, например, и милиард и половина от различни инвеститори с повече пазарна ориентация. И ето тук се разполагат част от преводите. Не самите преводи, но спестяванията на мигрантите могат да бъдат свързани с тази конструкция по продуктивен начин и така мобилизацията е много важен фактор, допълнително сте втория критерий и брой работни места е, за една инвестиция е много важен фактор. Има и други критерии, е, но това са най-важните. Така, е, целта ми беше да предизвикам дискусия. Да, една много добра картина за това, което е направено и какво се предвижда. Сега ще дам думата на председателя на камерата. Благодаря за тази възможност да участвам в този интересен обмен на мисли относно перспективите пред Африка, нещо, което занимава всички, е, а именно какво е, в контекста на отношенията между Европейския съюз и Африка. Ще е, направя няколко бележки относно по тази тема. Е, сега за е, приноса на диаспората е, аз добре разбирам това, което притеснява тези хора, които е, в голямата си част е, в Европа желаят да се върнат е, и да работят за развитието на съответните си страни. Но има редица пречки, на които се натъкват. Една от тях е управлението. Ще го иллюстрирам с няколко конкретни примери. С, в нашата дейност ние имаме няколко инвеститора, които проявяват интерес да инвестират в енергетика климатиката е, в е, Западна Африка в е, соларни панели и соларни инсталации, слънчеви инсталации Трябва, необходим беше проектоплан и е, проверка за е, изпълнимостта на този проект. Различни. Е, няколко месеца е, протече. Е, е обърнахме се към е, е, различни инстанции. Министерство на енергетиката никакъв отговор от тях не получихме. Е, е трябваше да чакаме 2-3-6 месеца. Разбира се, инвеститорите не могат да чакат толкова дълго, за да инвестират и това поражда съмнение относно капацитет, административния капацитет и възможностите да, да бъдат поети инвестициите на такава държава. Тук нещата опират до управление. Предложението ми е следното в този смисъл. Тези, които управляват проектите, в повечето случаи са държавни служители, което означава, че инвести инди, и, и, е, е, инвестициите не се отразяват е, на хората, за които всъщност са наточени. И заплащането на, на тези, които управляват тези проекти е различно. Има една цяла верига от посредници, консултанти, които получават печалба от резултата от тези проекти е, в резултат на всичко това инвеститорите се отказаха да инвестират е, и е, същевременно същите държавни мъже искат повече инвестиции в своята страна. Ето това е един проблем така че е, хората от диаспорта, които познават добре е, е, националната култура, е, традиции, никой не слуша, е, никой от управляващите в техните държави в Африка не се вслушва в тяхното мнение и не черпи от техния опит. Е, сега в аспекта миграция. това не е, значи, това, което предизвика миграцията, не е, е една единствена е, причина е, какво се представя в медиите в Африка, например, особено за младите хора. Е, има серия послания, които са е, е, редактирани от управляващите, които представят една невярна картина. Тук трябва да се работи, в това отношение трябва да се работи за образоването на хората, за информирането им, за събуждане на техния интерес. Нещата не опират непременно до пари, става дума за култура, за образователни програми. Ето ето няколко елемента, които исках да привнеса към тази дискусия относно миграцията и е, всички елементи, които трябва да е, бъдат отчетени. Сега достъпа до финансиране. Е, програмите, инструментите е, са много полезни за мобилизация на средства, мобилизиране на средства, но има един проблем, на който се натъкваме непрекъснато в частния сектор е, в Африка това е достъпа до информация, а именно да се знае какви е, източници на финансиране е, с, е, съществуват, е, кредити, фондове и така нататък. Това е един непрекъснато повтарящ се проблем. Друг е, е проблем е, много ограничен е, възможност за местните, местните фактори, местните предприятия местните. Тук говорим за услуги. Например, една банка предлага услуги е, с със съответния профил на риска. Е, риска за малките и средни предприятия в момента не отговаря на, на а, услугите, а, е, които предлагат а, банките. А, наистина трябва да се, а, трябва да има, а, банките трябва да могат да анализират а, а, възможностите на да, даден проект, за да отпуснат кредита. Няма достатъчно персонал за това, например. А, трябва да има а, а, някакви гаранции е, е, тайната е просто е, във всеки проект, който иска финансиране, да се отиде на място, да се говори с управителя и да се проследи и след това да се стигне до кредитиране. Наистина трябва по този начин да се засилят възможностите на тези финансови институции Например, е, днес е, един е, шеф на предприятие очаква, няма право да получи кредитна линия от Европейска банка, само от местни как е, е, тези финансови посредници, които получават, до които стигат е, европейските кредитни линии, как трябва да действат те? От една дума става дума за краткосрочно финансиране, каква е разходите за този ресурс, тук отново се натъкваме на следния въпрос. Как да направим така, че тези инструменти, финансови инструменти, стигнат до тези, стигат до хората, които имат нужда от тях? Сега за поверителния, доверителния фонд. няма да говоря за това и още нещо преди да свърша. Е, взаимодействието между и сътрудничеството с е, е, хората по места. Да кажем, има един проект сега сред, на ниво диаспора, да се търсят възможности да се въвлече диаспората в е, общ, публични, е, инвести... за публични инвестиции. Е, сега ние казваме, става дума за проект, който е одобрен е, на европейско ниво, но ние не можем да се ангажираме финансово с него. Е, е, трябва да бъдем достатъчно реалисти, за да искаме да ангажираме хората по места, но понякога това прекомерно, прекъм, прекомерно е, достъпа на местните фактори, вместо да улесним, е, вместо да го улесним. Това са няколко мисли, които исках да споделя с вас. Е, е, ударението е, както казах, е върху е, хората по места, фирмите на място. Благодаря, господин председател. Сега ще поискам от, ще помоля нашия докладчик да реагира на това, което чухме току-що и Благодаря. Изслушах с голямо внимание е, презентацията на господин е, Рудолфи. Тя е, много ясно изложи каква е стратегията, каква стратегия трябва да приеме Европейския съюз. Има три стълба в инвестиционния фонд, които обхващат различните сфери в финансово подпомагане, климат. Аз съм работила по този, с този фонд и той е добре структуриран, но разбира се, трябва да го използваме в практиката. Това се добре отговаря на последната презентация, която имахме. Какви са проблемите в ежедневното управление и как да се стигне до местни инвеститори? Проблемът е, се крие отчасти в правителствата, които не отговарят своевременно, не предоставят исканата информация. Това спира е, и отблъсква инвеститорите е, колкото до посредниците и бюджетните и кредитните линии, например, от, от Е и Б, е, проблема е такъв и в Европейския съюз. Търговските банки е, не знаят или не предават информацията нататък е, за това, че съществува възможност за подпомагане от кредитни линии. Например, когато приемахме EFSI, бяхме свидетели на факта, на това как предлагащи проекти нямат достатъчна информация, не знаят какви са предварителните, а това е, е предварителните условия на ЕИБ. Е, това е, прави процедурата, осложнява процедурата, но освен това идеята да се ангажира в финансовия сектор в африканските страни, в крайна сметка може да се осложни допълнително, но пък трябва да претеглим това срещу ползите, защото е, чрез помощта за развитие е, може да се подпомогне е, преструктурирането на, на е, важни сфери е, в е, тези страни. Разбира се, най-лесно най е да се изсипат е, парите за проектите, които управляваме по линия на помощта за развитие, но виждаме, че това не функционира както трябва. Е, макар че наистина доста развитие бе постигнато благодарение на официалната помощ, но е, трябва да се помисли за ефективността на е, тези средства и дали е необходимо да е, участват толкова е, посредници е, когато е, имаме финансови инструменти, трябва да ги е, обявяваме и фонда за устойчиво развитие, например, е, е много важен. Някои проекти, които могат да се, могат да се финансират само от субсидии, други могат да комбинират субсидии с, субсидии с заеми в случая с многодишна финансова рамка, където имаме финансови инструменти, не е точно такъв, но ще приключа, защото вероятно ще има въпроси. Мой въпрос към господин Фернандес е какви са общите планове Знае, че е, в краткосочен план е, нещата излежат по-сложни, но в дългосочен е, план мисля, че ще е много по-добре. Ще вършим нещата както трябва. Няма да е лесно, но в крайна сметка ще има обща полза не само за ЕС, но и за африканските ни партньори. И мисля, че в крайна сметка това ще проработи и ще трябва да отпуснем тези инвестиции максимално бързо. Благодаря. Има ли въпроси, е, господин Фернандес? Благодаря. Вече зададох въпроса. Въпросът е има ли вече заинтересовани страни? И на следващо място, как функционира помощта? за техническа помощ, защото FC е консултантски център. Имате консултативен център. Как функционира той? Как работи той? Също така има възможност за даване на гаранции за съседи, за проекти, които са свързани с Европейския съюз. Това трябва да се вземе предвид. Мисля, че могат да се правят проекти по линия на FC и Европейския фонд за устойчиво развитие. Благодаря. Други? Заповядайте. Благодаря, господин председател. 90% от африкански държави е, всъщност 90% е, от предприятията са малки фамилни, фамилни е, където има сериозна експлоатация как да се действа в такъв случай за микро, е, чрез микрофинансиране? Как може чрез микрофинансиране да бъде засилен този е, сектор на дребни предприятия? И как е, това ще доведе до, до това големите кредити да не отиват в ръцете на национални компании, които създават по-малко работни места и които унищожават и отнемат възможностите за местното население е, как да направим така, че в крайна сметка е, печелившите от това да останат в тези страни. Е, накрая липсва и регионален пазар. Как е, можем да помогнем на африкански държави да подобрят търговските отношения помежду си? И накрая, ако се стигне до това, как ако се осъществят инвестициите, има печалби, има производство, как е, е, има излишъци на техните пазари, как да улесним достъпа им до е, пазарите в Европейския съюз. Не само Европа работи в Африка, между другото. Как стоят нещата с другите държави, които работят в Африка за развитието им? на господин Гуатара. Даваме си сметка за ограниченията, особено в местния финансов сектор. Наистина, Европейска инвестиционна банка е давала глобални субсидии за местни субекти, но нямаше никакъв ефект на терен. А сега с FC е имаме един отворен пазар. Освен B има и други фактори с доста по-целенасочен подход. Така ще отговори на госпожа Зелер тази инициатива за микрокредитиране. Е една от е, насоките на тези действия. Иначе, да, при структурирания диалог, който можем да видим на този слайд, сме готови да предприемем всички необходими мерки, за да могат местните банки да изпълнят своята задача. Искам да благодаря на докладчика, защото тя помогна много при приемането на регламента. С идеята за обслужване на едно гише, всички инструменти малко по малко ще изчезнат. Техническата помощ ще отиде в една голяма тематична ос. Трябва да има проекти за развитие, които ще се финансират изцяло по линия на държавната помощ за развитие. Държавните помощи за развитие трябва да се използват също така и за кризисни ситуации. А относно графика, Петте елемента за инвестиции ще бъдат е, обявени на 29 в Абиджан. В началото на декември ще, проявим, ще обявим покана за заява на интерес за финансови проекти, за набирането на обезпечение за частния сектор – Крайният срок ще е началото на февруари, два месеца за економически анализ на експертната група с ЕИБ, социален, екологически и политически анализ от всички служби на комисията и делегациите по места. Първите гаранции ще бъдат подписани с ЕИБ, с съответната агенция от Франция, Испания и Италия. да речем през май. През май ще има финансови инструменти, с които финансовите институции ще могат да дават гаранции, обезпечени за частни инвеститори. Идеята за обслужване на едно гише увеличи привлекателността за инвеститорите. вече има около 15 предложения от финансови институции за градовете, за енергетиката. Доста от тях са насочени към проблематиката, за която споменахте. Относно техническата помощ и обвързването с управлението в енергетиката – техническата помощ започва да дава ефект. Пакета за момента е много голям за техническа помощ. Около 3 милиона вече се използват в страните. Малко по малко ще бъде извършен преструктуриране на основните групи. Но вече е започнато да се използва техническа помощ за поканите за участие в търг. А в конкретни сектори, като селското стопанство, ще използваме институции като ФАО от Рим, ЕФИДА, Фонда за селскостопанско развитие като основни партньори, защото те разполагат с доста експертен опит и с експерти по места, което е много важно. А иначе, да, економиката се основава по-скоро в неформален план в някои страни. Но економиките трябва да се развият, да станат по-зрели. Тук ще осигурим микрофинансиране за наистина микропредприятията в местен план, ще създаде и верига за добавена стойност за по-големите и средни предприятия, която може да даде един положителен тласък. Как да направим така, че печалбите да останат в тези страни? Честно казано, нямам отговор на този въпрос. Трябва да се спазват правилата за инвестиции във всяка една държава. Ако в дадена страна има правила, печалбите да остават в определена юрисдикция, тези правила трябва да се спазват. Динамиката трябва да обърне особено внимание на разкриването на работни места в местен план. Как да подобрим търговските взаимоотношения? Мисля, че доста време посветихме на дискусии за споразумението за економическо партньорство, което заменя а, един протокол. Да речеме, 15 години ги обсъждаме, още не сте приключили дискусиите. Но ако успеем да направим инвестиции, за да помогнем на тези страни да комерциализират неща, които не са само стоки, това ще се отрази много добре на техния капацитет. А демографските проблеми, за които споменахте, представляват и пазарна възможност. Не става въпрос само за износа към европейските пазари, но също така и за производство за местните и регионални пазари. В Африка има много стоки, които се внасят, които не се произвеждат в континента. Това е също много важен аспект. Благодаря. Благодаря на директора с ресор Планета и Благоденствие. Благодаря на председателя Уитера. 12.40. Благодаря и на преводачите. Благодаря на всички взели участие в това интересно изслушване. Мисля, че то вдъхва много надежди. Прекратявам временно заседанието. Ще продължим в 2.30 председател ще е Йенс Гайер тогава. Аз ще отсъствам, тъй като ще участвам в седмицата на квалификациите и уменията, която се надявам ще даде отговор на проблемите с младежката безработица. Благодаря.